сферите, които засягат тази тема. Смятам, че това е важен въпрос не само от гледна точка на сигурността, но и за да се защитят най-уязвимите решения от свобода лица в Европейския съюз. В това отношение съм внесла ясходици изменения за борба с радикализацията в сътворите и предлагам няколко механизми за идентифициране и справяне на, с поведението с тенденция радикализация в затворите. На първо място препоръчвам на държавите членки да направят оценка на опита с практиките за разделяне в затворите, за да се предотврати разпространението на радикализацията. В определеното кралство, например, разработихме система, с която екстремистите да се ем, отделят в специални части на затворите, като по този начин се възпрепятства разпространението на тяхната пропаганда сред най-уязвимите най части на, на запонческото население. Предвижда също така отнемане на пропагандна литература и специално обучение на служителите, работещи в местата за решаване от свобода. Смятам, че трябва да се обмислят подобни мерки, прилагани в различни държави членки, да се обменят най-добри практики, когато това е възможно. И последният ми коментар по този доклад. Смятам, че е много важно да не използваме докладите по собствена инициатива за заклемяване на отделни държави членки. Проблемите, които сме изправени с местата за решаване на свобода, са общи за целият Европейски съюз и не смятам, че е полезно да се споменават конкретни държави членки, когато говорим за такива тенденции, които засягат всички ни. Няма да, се, да ги преодолеем, като сочим с пръст отделни държави членки. Но сега че като цяло има широк консенсус между докладчите в сянка по темата. Очаквам с нетърпение по дължната ни работа с докладчика, докладчите в сянка. Поведахме вече са доста ползотворни заседание и съм убеден, че ще намерим добри конструктивни компромиси. Благодаря ви. От името на АОД докладчик в сянта господин Яжек. Благодаря ви, господин председател. Най-напред държа да отбележа, че цялостният подход на доклада е добре балансиран. Нашата политическа група внесе редица проекто изменения с цел да се спрем основно на проблемите, свързани с презаселването, обучението и подкрепата за затворниците и служителите в затворите, както и за борба с радикализацията в местата за лишаване от свобода. Важно е да се подобрят условията в затворите не само за затворниците, но и за служителите им и другите хора, работещи под някаква форма в затворите. Както вече стана и ясно, броят на лишените свобода лица надхвърля броят на местата в затворите в над една трета от държавите членки на Европейския съюз. Презаселването на затворите е сериозен проблем и трябва да се опитаме да го преодолеем чрез конструктивни препоръки, които да могат лесно да се прилагат на практика от държавите членки. В частност, при заселването на затворите има много сериозни последици за сигурността в самите затвори. Освен това тази тенденция има негативно въздействие върху услугите, които се предоставят на затворниците, било то здравни или обучения, които пък от своя страна възпрепятства по-нататъчната им реинтеграция в обществото. Ето защо подобряването на условията в затворите ще е, подобри интеграцията на звънците в обществото след напускането на мястото лишаване на свобода, което от своя страна ще намали случаите на рецидивизъм и също ще помогне с продължаване през заселването на затвори, в затворите. В този контекст обученията за служителите на затвора също трябва да се смята за приоритет. Европейския съюз е предоставил средства в рамките на Европейската програма за сигурност за подкрепа на обученията за служители, работещи в затворите, с цел по конкретно борба с катекализацията в затворите. В целта трябва да се работи в това отношение трябва да се работи и за подобряване на техническите средства и инструменти и подобряване на диалогът между вероисповеданията в затворите. Освен това, държавите членки трябва да се възползват напълно от центровете за най-високи постижения в борбата срещу радикализацията и работната група, работеща по тази тема. Държа да подчертая, че правата на затворниците винаги трябва да се зачитат и преди всичко не бива да забравяме принципа за върховенственият интерес на децата. Децата в всички случаи трябва да бъдат задържани отделно от възрастни, включително и в случаите на преместване от един затвор в друг. Скъпи колеги, за съжаление, все още голяма част от затворите отговарят на описанието, което беше направил Дръсхърт, а именно Затворите са скъп начин, с който правим лоши хора още по-лоши. Нека да допринесем за поощрителна промяна. Надявам се докладчика да вземе предвид нашите проектоизменения при изготвянето на окончателния вид на доклада. Благодаря на докладчика, ще е в сянка за работата. Благодаря ви. Думата има господин Хизагонос. Thank you, Благодаря, господин председател. Целта на този доклад е да се подобри общото положение с затворите в Европа. Ето защо нашата група от ГОЕ гледа положително на този въпрос, на доклада. Нашите изменения са насочени към човешкото достоинство, запазване на човешкото достоинство и по-специално да се създадат условия такива, че затворниците да бъдат задържани в е, е, затвори, които са близо до дома им, така че да има възможност да бъдат посещавани от е, близките си. Освен това, е, да се предоставят е, прилични условия на живот е, и добри за обитателите на затворите и условия на работа за обслужващия персонал. Общо взето позицията ни по доклада е положителна. Благодаря. Благодаря и накрая докладчика в сянка за зелените и Вашони. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика госпожа Вържинова за доклада. Мисля, че е забележително, когато един доклад по инициатива всъщност получава 284 изменения. Е, съгласни сме, е, че е, трябва да се подобрят условията на задържане в местата за лишаване от свобода, защото те са не просто място за излежаване на наказание, а и за превъзпитание. И Необходимо е да се обърне повече внимание на уязвимите лица, на тяхното здраве, да се е, гарантира альтернативен начин за излежаване на присъдата и да се е, внимава за върховенството на интереса на децата, отчитайки, да се отчитат и условията на е, работа на е, затворническия персонал също. Според нас е, трябва да се запитаме за идеята е, да бъдат изолирани е, радикализи... радикализираните. В много държави членки това се прави, но истина трябва да се помисли кой е най-добрият начин да се реши проблема. трябва да помислим, е, например, е, за една идея, която е, все още така е в пространството за депенализиране на използването на канабис от млади деца, от непълнолетни и да се помисли за преимуществата и на предоставяне и затваряне в индивидуални е, килии. Е, мисля, че е, докладът е добър до тук и се радвам, че ще продължим да работим по него в това. Благодаря. Докладчицата желая ли отново да вземе отношение. Ако не, благодаря на нея и на докладчите в Сянка за участие в тази дискусия. Редица, желаете ли съвсем накратко да вземете отношение отново? Просто за да кажа, че всички е, сме съгласни по основните въпроси. Например, радикализацията ни тревожи, но тя се дължи на, именно на свръх, населя, на, свръх, е, на пренаселеността на затворите и тя създава именно е, опасни прецеденти и възможности благодарение на тази пренаселеност. Е, там, е, това е източник на, на, всички, на доста е, негативни явления в е, затворите съществува риск за още по-голяма радикализация, по-силна радикализация и затова трябва да се работи за обучението и да се работи по-усилено и с персонала, и с е, затворническо население. Разбира се, хората, които... много важно е работата с затворнически персонал, защото те са тези, които могат да идентифицират уязвимите и различните категории лишени от свобода. Благодаря на докладчетата за свършеното до тук. Ще се гласува на 21 юни в комисия. Сега на следващата точка 10. Общата процедура за предоставяне на международна закрила в рамките на Съюза. Това е на 13 юли комисията представи втория пакет за реформи, е, за реформи на общата система за убежища, включително предложение за регламент. Предложението би трябвало да замени директива 2013-32 по общите процедури е, които, за предоставяне на международна защита от 22 юни 13. Координаторите е, посочиха и назначиха Лаура Ферара като техен докладчик за е, този доклад. Тя е провела е, пълни консултации с е, различни заинтересовани страни през последните няколко месеца, така че ще ви представи сега проекта доклада си. Но госпожа Ферара, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, докладчици в Сянка, с които работихме в последните месеци. Е, наистина беше сложна работата, много е, техническа и изключително важна, е, тъй като се отнася до общата система на убежище за Европейския съюз. Благодаря и на комисията. Тя беше готова за сътрудничество, предоставяше ни съответната информация, помагаше ни да е, помогна ни да е, вникнем в конкретни процедури по отношение на първия и втория пакет. Благодаря им и за това, че бяха винаги е, готови и откликваха на нашите желания и е, въпроси. Е, срещахме се с тях многократно през последните месеци и те ни така дадаха интересни, е, нахвърлиха интересни идеи и предложения. Благодаря и на е, държавите членки, е, в които пътувахме, Германия, Швеция, е, Франция, Белгия също Срещахме се с различни, представители на различни агенции, правителствени и неправителствени. Опитахме се да вникнем в конкретните процедури и системите, които се прилагат, какви са добрите практики, какви въпроси, проблеми могат да се избегнат при една обща система за, за, за закрила. За Предложенията, е, които чухме, са е, изключително важни. Така че е, във всички тези срещи си дадахме сметка, че е важно да имаме равнопоставеност по отношение на процедурите за международна закрила, да се намери баланса между режима, който зачита процедурите от нас, най-ефективността на процедурите от друга и зачита на правата на човека разбира се. Редица социални, така, в много държави се създава социално напрежение, именно поради този дисбаланс и чувството за несигурност. Е, това чувство, е, чувство за несигурност е, у хората, които попадат в тази система или което трябва да бъдат преценявани, оценявани за международна закрила и убежище. Е, държавите членки е, имат проблеми също така с е, обработката на молбите за убежище. Има сериозни финансови проблеми, не достигат, не достига финансиране и мнозина работещи тези системи не получават заплатите си месеци наред. Така че трябва да е, имаме е, съответната процедура, която да е експедитивна, е, бърза, упростена, за да се избегнат проблемите, които в момента се сблъскваме. Държавите членки би трябвало наистина подаването и обработката на молбите за убежище да, да става в едни разумни времеви рамки и е, това да става така, че процедурите, които е, се е, използват в тези държави, да бъдат ускорени в максимална степен. Така че това е, е от основно значение ускоряване на процедурата по даване на убежище. С този регламент е, разписва различни процедури, но е, се явяват и различни е, трудности, различни така наречени тесни места и трябва да видим как да ги избегнем при въвеждането на такава обща система. Важно е също да се открият да се оцени значението на всяка отделна молба. Тоест, процедурата на оценка да не е обща, а всяка отделна молба да се разглежда експертно, за да се е, прецени допустимостта и или не за да се пресеят случаите, в които е очевидно, че е, е невъзможно предоставането на мажорна закрила. Е, тоест, е, съответното лице, заявителя няма право на такава. И пак казах да се отприщи, така да се каже, системата, да се ускори процедурата, за да се избегнат затлачвания. После въпросът с, трябва да се реши въпроса за финансовото бреме е, върху държавите членки. Процедурата за е, разглеждане за допустимост трябва да е, се осъществява без да забравяме, без да се пренебрегва правата на човека, отделното лице. Друг въпрос, който възниква е, е трети страни и безопасността в трети страни. Втория е, това трябва да е, е неразделна част от превентивните мерки във втория пакет. Трябва да се реши кои са безопасните на трети страни също така да се установи първата държава по пристигане, дали е, е, това е, е държава, която предоставя убежище и дали лицето ще остане да живее в тази държава в крайна сметка. Колкото до безопасните държави за връщане, въпросът е сложен. Тук възникват много проблеми, както например в случая с Турция. Така че трябва да има някаква система която да е практически осъществима и разбира се да почива върху факти и доказателства. Ускорената процедура ще зависи от много фактори. Ако има система, която функционира бързо, действа бързо и ако е ясно кои са държавите за трети държави за връщане и ако имаме една функционираща система от Даблин и критериите, които до сега не се отчитаха, се отчитат както трябва, тогава ще имаме една система за една бърза, ускорена система, от която ще е полезна за всички. Сега съществува и задължителна и доброволна процедура и а е, е, е, ускорената процедура преди всичко ще зависи от цената по происход. Тук се връщаме на проблема с третите страни и безопасните страни. Доброволната процедура ще е за хора, които са от е, трета страна, която е в списъка на безопасните, или първата страна по убежище. Тези лица ще имат, е, ще, на тези лица ще се предостави възможност за доброволно връщане. Колкото до граничните е, процедури, тук много важно е да се прави разлика между непридружените непълнолетни и непълнолетни най-общо, семейства също така. Много важно е да сме наясно с задълженията в държавата, която предоставя убежище, т.е. приемната страна. Тези задължения трябва да са разписани много ясно и да се види какви са, каква ще, какъв ще е ефекта от тях и какви са практическите последствия от, за приемната страна. Трябва да, да е, сме наясно как всичко това ще излежа в една хармонизирана система за международна закрила в е, рамките на Европейския съюз. Колкото до отхвърляне на молбите, е, Отхвърляне на молбите е, често води до обжалване, е, а именно е, лицата, заявителите отново обжалват пред съответната държава или съд и искат повторно разглеждане на молбата. Тук трябва да сме наясно с процедурите, които се е, изпол... прилагат, както например обжалването. Първо да се установи, е, да се прецени е, по същество молбата и след това по допустимост. Ако Разбираемо е, че когато ще има известна хармонизация между държавите членки, няма да има толкова разно, такъв разнобой и е, разминаване, несъответствие между процедурите. Тук е, е, става дума за две страни. Правата на лицата, които искат убежище и задълженията на държавите, в държавите членки, приемните държави членки. Има ясни процедури, за, трябва да има ясни процедури за всички страни е, и, е, както вече казах, между държавите членки има големи, голям разнобой в е, е, процедурите. Е, трябва да се се каже, че каквото и да правят, всичко това трябва да, е, всички процедури трябва да са справедливи и да се зачитат е, човешките права. Системата на интервюта, която се прилагаше до сега, се прилага до сега, е, например френската такава, важно е в, процедур... в... по време на интервюто да се е, води не само писмен протокол, но и видеозапис, е, т.е. да има и визуален образ, е, е визуален е, видеозапис на, на интервюто. И макар че разбира се това ще е, струва допълнително, все пак ще спести доста проблеми, които възникват, е, когато се е, позоваваме само на писмен е, текст ще улесни работата на органа, който разглежда, обсъжда молбата и отсъжда дали да, лицето да получи или не убежище, право на убежище. Надяваме се да имаме положителен резултат с този доклад. Отново благодаря на докладчите Сянка за усилията, които положиха в работата по него. Благодаря. Наистина, много сложна задача е това. Това е първоначалната дискусия, преди да минем към измененията. Бих искал внимателно да изслушаме всички докладчи в сянка, да чуем първоначалните им реакции. Да започнем с докладчика в сянка за социалисти и демократи. Питаю. Благодаря много, господин председател. Благодаря на госпожа Феляра за е, работата и по този толкова сложен въпрос. Е, работихме чудесно заедно. Моята група е готова да подкрепи основната линия и основните моменти в е, проекто доклада. За нас е много важно, както е, каза госпожа Ферари, да бъде постигнат е, е, този баланс в самата процедура и да се ускори процедурата, защото неприемливо е да се чака 6-8-9 месеца за първо интервю. Това е нещо наистина неприемливо. Много важно е за нас, вече се спомена и това, всяка молба да се разглежда отделно, индивидуално и задълбочено. Това е много важно и за бъдеще. Ето защо нашето впечатление е, че ни трябва повече е, персонал, е, повече е, преводачи в бъдеще, което означава и повече средства, разбира се. Е, трябва една истина съответната финансова подплата. Обсъждахме в различни кръгове е, и въпроса за е, значимостта, значението на този списък на безопасни държави. Тук мненията ни са доста сходни, но ние не сме за е, това, тази процедура да има наказателен е, характер, т.е. тя да е един вид наказание е, по отношение на заявителите, а да ги подкрепя, да, да им помага. И един въпрос, който може би малко спорен, аз лично не съм особено така ентусиазиран за решението на държавата членка, защото обикновено държавата членка избира и търси най-лесния начин да отхвърли е, молба за на женец. Е, така че този въпрос трябва да го обсъдим допълнително. Но, е, например, аз много добре разбирам особеното положение на Италия и Гърция и би трябвало в следващите дискусии да помислим и по това как да разграничаваме отделните държави членки според различни различното ситуация, в която се намират във връзка с беженци и молби за убежище. Отново благодаря на госпожа Ферара за проекта доклада. Да, мисля, че гръцка делегация, делегацията, която посети Гърция, е била свидетел именно на, на това изчакване за първото интервю по 6 до 9 месеца. сега, господин Халахо. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко от името на моята група благодаря на госпожа Ферара за свършената работа. Излишно е да споменавам обаче, че по много от тези направления имаме различни позиции. ЕКАРЕ поддържа хармонизирането на законодателните актове в областта, но основната цел на хармонизирането според нас трябва да, се, да има възпиращ фактор за миграцията в Европейския съюз от една страна и вторичните придвижвания между държавите членки от друга страна. Споделените стандарти и процедури трябва да бъдат стрикни, а не толкова леки, за да се постигне тази цел. Ако общите стандарти са по-омекотени, те ще насърчават миграцията. Трябва да учетем факта, че тези, които пресичат Средиземно море, използват канала за обежище, наистина реално не се нуждаят от защита. Освен това, прекалено амбициозните стандарти трудно, а дори невъзможно могат да се постигнат. Това означава, че вторичните движения ще останат проблем. Същите бележки въжат за всички досиета, свързани с убежищата, по които работим. ЕКР внесе някои изменения, които отразяват тази позиция. И тук не е необходимо да навлизам в подробности. Благодаря ви. Благодаря. А сега от името на АЛДЕ Сесилия Викстрюм. Благодаря, господин председател. Аз също като начало благодаря на Лаура и екипа й за свършената трудна, но все пак наистина много важна работа по едно от основните досиета в пакета за убежищата. Смятам, че като цяло е добре да работим по регламент, който да покрива процедурите за убежищата в Европа и се надявам, че това ще доведе до сближаване в стандартите за процедурите за убежища. Това е много важен елемент за изграждането на истинска общоевропейска система за убежища. Същевременно хармонизираната система ще изисква от нас да обърнем по-голямо внимание на цялостната система, към която се стремим, за да постигнем правилно правилния баланс. Според мен трябва да гарантираме прилагането на процедурите, но също така не бива да пропускаме необходимостта за правна сигурност и наистина това трябва да бъде осъществено на практика. Не бива да забравяме, че гарантирането на бързо функционираща система, това не означава, че трябва да се съкръщават и сроковете. Напротив, в крайна сметка трябва да се гарантира правна сигурност. Гарантирането на правото на заявителите за правна защита, за получаване на информация в началото на процедурата, намаляваме броя на случаите, които изискват провеждането на процедура за обжалване, която е свързана с много средства и много време. Аз ще бъда съвсем лаконична, защото ми трябва повече време да разгледам предложението и да се консултирам с колегите от моята група. Но ми се иска да очертая някои неща. Съгласна съм с докладчика, че процедурата за приемане трябва да бъде факултативна за държавите членки. Според мен няма причина да принуждаваме държавите членки да следват тази трудна процедура, ако самите държави членки смятат, считат, че това ще доведе до а, прекомерно, излишно натоварващи процеси. И вторият елемент, а, по който съм много скептична спрямо предложението на комисията, е свързано с въпроса за а, неизричните из... отегляния. Това, съгласно член 39, дава възможност за много случаи, в които едно заявление, една молба може да се счита като неизрично оттеглена, просто защото едно лице се е преместило от едно жилище в друго и просто не е информирало а, властите и не е участвало в интервю. Това може да бъде обстоятелство, което да се отразява в ежедневието. В крайна сметка всеки от нас допуска подобни грешки човешко е да се греши. Ако една молба бъде оттеглена или пък се счита за неизрично отеглена от властите, заявителят не може да внася нова молба. Всяка нова молба ще се разглежда като последваща молба, която трябва да покрива само нови обстоятелства, които не са присъствали в първоначалната молба. Има някои изключения, които са разписани в предложението на комисията, но може би наистина те ще бъдат обжалвани пред съда в едни скъпи процедури. Освен това, член 43 дава правото на властите да депортират едно лице, ако се отхвърли последваща молба от страна на властите като недопустима. Например, защото властите смятат, че няма нови елементи, към разглежданата молба, която се счита за неизрично изтеглена, просто защото някой е пропуснал интервюто. Депортирането може да се осъществи дори ако се обжалва това решение пред съд, като по този начин а, лицето ще бъде в една ситуация по кавка, защото ще заведе дело пред съда, където няма право да присъства, защото просто защото това лице трябва да бъде депортирано в другия край на земята. Това е наистина много странна ситуация и ми се иска наистина това да бъде от, отрегулирано. Освен това, трябва да из, изрично да посочим какви са условията за неизрично оттеглена молба, и, а, но условията, които са посочени тук, са неприемливи, защото това ще доведе до много случаи, които ще доведат до едни скъпи, тромави съдебни процеси и не бихме искали да се стига до подобен развой на нещата. Ето защо смятам, че в момента наистина трябва да изработим една прагматична система за убежищата в Европейския съюз. Но наистина трябва да се стремим към повече е, прецизност и трябва наистина да подобрим системата. Всичко е в наши ръце, имаме добра изходна точка, но сега трябва да запретнем ръкави и да доизработим системата. Благодаря отново на Лаура и на нейния екип за отлично свършената твоята работа до момента. Благодаря. Благодаря, Сесилия. Да, ще дадем думата отново на докладчика по някои от повдигнатите въпроси. А сега продължаваме с докладчиците в сянка. Госпожа Албио от името на ГУЕ. Благодаря. На първо място благодаря за свършената работа от страна на докладчика госпожа Ферара. Е, проведохме редица срещи, заседания, на които имахме възможност да обменим различни идеи, гледни точки с е, представители на организации, неправителствени, правителствени организации. Този обмен беше много ценен за нас. Има редица организации, които се противопоставят на предложението на комисията, просто защото то е в нарушение на конвенцията от Женева, според тях. Наистина чухме различни позиции, които отхвърлят предложението на комисията по редица направления и има много изменения, които са внесени, така че наистина да бъдат отрегулирани всички елементи, които да могат да бъдат счетени за нарушение на Женевската конвенция. И това е предмет на някои от внесените предложения за изменения. Ние имаме редица въпроси, най-вече по отношение на недопустимостта на предложенията за заявление, на заявленията за обежище. Заявления, които ще бъдат третирани като недопустими. Смятаме, че на базата на това, че едно лице идва от безопасна страна, това е наистина неясно като понятие, защото не знаем точно какво представляват тези безопасни, сигурни страни. Така че лица, които идват от страни, в които се води война или пък властва пълна, крайна бедност, понякога заявленията на тези лица се отхвърлят. Така че наистина този въпрос силно ни тревожи. Може би трябва да има а, някакъв европейски списък, но не знаем какви са критериите, кой взима решение, кои са безопасните страни и кои не. Така че всичко това е много неясно, много небулозно, така че това нарушава принципите на демокрацията и конвенцията за принципите за обежище. Така че наистина сме изправени пред една много ясна ситуация, но трябва да имаме ясни параметри и критерии, за да установим дали една страна е безопасна, сигурна или не. Споделяме а, мнението по някои от предложенията, най-вече по отношение на правната помощ, сроковете, които са предвидени, ролята на неправителствените организации – и се надяваме, че ще получим подкрепа и от останалите колеги от групата, най-вече по отношение на понятието за неизрично а, изтегляне, отегляне. Тук няма никаква яснота, защото се криминализират лица, които кандидатстват за убежище, а това е неприемливо и се надявам, че колегите от групата ще се съгласят освен това възможността за депортиране по време на обжалването. Това е идея, която не се вписва по никакъв начин в идеята за правата на човека. Надяваме се, че ще продължим да работим ефективно с НПО-та, с гражданското общество. Неправителствените организации са много полезни, защото посочват къде са слабите места на системата и освен това, очакваме альтернативни предложения за създаването на една обща система в Европейския съюз, която да отговаря на международните стандарти. Благодаря. Благодаря. А сега докладчик в сянка от НП, господин Ленарс. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините, че закъснях, но бях на гласуване в друга комисия в парламента. На първо място благодаря на докладчика не само по изготвянето на този доклад, но и за провеждането на различните заседания, по време на които много подробно разгледахме разпоредбите. Благодаря и на комисията за опосредстването на диалога. Това беше много полезно за всички нас поне според мен това намалява нивото на сложност, на комплексност на този въпрос. И така смятам, че този законодателен акт ще бъде в синхрон с всички други предложения, които се разглеждат. Парламентът според мен носи голяма отговорност в това направление и трябва сериозно да подходим към тази си роля и трябва да продължим градивното сътрудничество. Ще бъда съвсем кратък. Смятам, че целта на този регламент е нещо, което се подкрепя от всички. Да има а, ясни, прецизни и кратки процедури, независимо къде е подадено заявлението за убежище в Европейския съюз. Ето защо приветствам предложението да се съкратят сроковете за различните стъпки в тази процедура, но въпреки всичко смятам, че трябва да разгледаме доколко приложими на практика са тези срокове, защото в много държави членки има големи променливи в броя на молбите за убежище в различни периоди от време. Ето защо трябва да се уверим, че изграждаме имаме система, която да работи за всички държави членки, както по време на периоди с голям обем от заявления, така и в периоди с по-нисък брой на заявления. Освен това, трябва да разгледаме различни аспекти, свързани с съдебната система. Смятам, че трябва да има ясни политики а, и правила за лицата, които нямат право на международна закрила. Освен това, регламентът не бива да дава повече средства за онези, които имат необосновани заявления да продължат престоя си в Европейския съюз безсрочно. И наистина за мен е важно да направим нещо в тази посока, защото в крайна сметка ще загубим средствата и обществената подкрепа за онези лица, които наистина имат нужда от защита. Проверката на допустимостта, по-кратките срокове за разглеждане на молбите може да бъдат наистина важни елементи в тази насока. И в заключение, във връзка с гаранциите за процедури и за защитата на непридружаваните малолетни. Имахме мисия на Либе в Гърция миналата седмица. Срещнахме се с много непридружени малолетни лица, които заради тромовата процедура се намират на различни острове в Гърция. Срещнах се с едно 15 годишно момиче, което е било жертва на каналджи от Турция. Сега тя е приклещена от бюрократични процедурни трудности на остров Лесбос. Наистина има много елементи, които трябва да бъдат изчистени, за да се предоставят необходимите гаранции и да се осигури помощ на лицата, които се нуждаят от нашата помощ. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата отново на Лаура за заключителни думи. Не, извинете, първо ще дам думата на представителите на комисията. Колеги от комисията, искате ли да вземете думата? Да, благодаря. Аз съм от Генерална дирекция вътрешни работи от отдела за обежища. Благодаря на докладчика за важната работа, която е свършена по предложението и очакваме окончателния доклад, който се надяваме, че ще бъде основата за ползотворни дискусии в законодателния процес. На първо място съгласни сме с казаното от докладчика за необходимостта от постигането на баланс между ефективността на процедурата, което ще бъде от полза както на държавите членки, така и на лицата, които се нуждаят от защита и от обработването на заявленията. Има много важни аспекти в доклада, които приветстваме, например фактът, че процедурата за достъп се запазва, поддържа се факта, че принципът за задължително ускоряване в някои случаи се запазва и факта, че докладчика е съгласен, че трябва да има по-кратки, но разумни срокове за разглеждането на молбите, както по време на административните, така и по време на процеса на обжалване. В доклада се обръща сериозно внимание на подобряване на правата на заявителите, най-вече на непридружените малолетни лица. Това е важен аспект, най-вече имайки предвид кратките срокове. Ето защо е важно правата да бъдат на място и по този начин да се подобри качеството на процедурата за предоставяне на обежище и на индивидуалното разглеждане на отделните заявления. Имайки предвид всичко това, в някои аспекти в доклада имаме някои въпросителни, някои притеснения. На първо място възможността да се прилага този регламент в консулствата на държавите членки, нещо, което се споменава в доклада. Смятам, че трябва да бъдем изключително внимателни а, по отношение на евентуалното разширяване на приложното поле на този регламент и на законодателните актове за убежищата и извън територията на държавите членки. Има някои аспекти, които бяха очертани от докладчицата, например да има произволни разпоредби във връзка с някои аспекти в регламента. Комисията би искала да припомни нещо, което беше споменато и от някои от докладчиците в Сянка, а именно, че хармонизирането е важен аспект от това предложението. А, наистина, една от основните цели е да се въведе хармонизиране на различните фрагментирани процедури в държавите членки, така че да се установи една истинска всяка обща процедура в Европейския съюз. Ето защо до известна степен подобни разпоредби могат да подрият постигането на тази цел. А сега конкретно по въпроса за понятието безопасни или сигурни страни и убежища. Това е много важно за комисията. Отбелязваме си, че а, докладчицата предлага да има а, факултативни обстоятелства за ускоряване на процедурата, а не общо задължителни разпоредби. Имаме известни притеснения във връзка с това предложение, защото логиката зад безопасна страна или първа страна на първо убежище означава, че се изпълняват условията. Лицето, което кандидатства за международна закрила в Европейския съюз, ще бъде прието в трета страна, където би могло да получи закрила. В този смисъл за нас е леко неясно как една ускорена процедура а, с разглеждане на различните аспекти може да се приложи в този контекст. Защото ако това се приложи от държава членка в, държа... в Европейския съюз, понятието за трета страна или пък първа страна на обежище става неприложимо, защото няма как тази страна да извърши първото разглеждане на заявлението. Ето защо смятаме, че тези понятия трябва да бъдат дискутирани допълнително. Освен това, докладчицата предлага да отпаднат някои обстоятелства за ускоряване на процедурата, например, когато има забавено връщане или пък на допълнителна молба. Съгласни сме, че заявителят трябва да се възползва от адекватна процедура, както по време на административните етапи, така и по време на обжалването. Но наистина за да се твърди, че едно лице не може да получи международна закрила, е важно да има подобни условия и за връщането. Ето защо комисията смята, че ускоряването в този случай е важен инструмент да се избегне а, непрекъснатото отлагане на процедурата за разглеждане на молбата на лице, което не се нуждае от закрила. И накрая ми се иска да а, спомена а, идеята за а, суспензивното действие на жалбата. Тук ще се спра на предложението на комисията за неавтоматичното суспензивно действие на жалбата. Комисията подчертава, че това не означава, че жалбата не може да има суспензивно действие за решението за връщане. Това означава, че лицето, на което е отхвърлена молбата по време на административния етап, трябва да се обърне към съд или към трибунал да отсъди, че може да остане. Тоест, трябва да има служебно решение по този въпрос. Но когато съдът или трибунала съдът реши, че няма право на връщане, то тогава лицето има правото да остане. Това е много важен аспект за комисията. И накрая, в заключение, съвсем накратко ще се спра на въпроса за последващото заявление. Според комисията, режимът, който е очертан в предложението на комисията, отговаря и на настоящото общностно право и по този начин то се подрива защото а, невъзможността за ускоряване на процедурата и за невъзможността на неавтоматичното суспензивно действие на жалбата. Смятаме, че първо трябва да се разгледа напълно заявлението на административен етап и след това при обжалването. След като това се направи, ако има различни заявления за забавяне на връщането, държавите членки трябва да имат средства да разгледат тези заявления, така че да се фокусират върху други лица, които наистина се нуждаят от закрила. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Не знам дали представителите на представителството на Малтийското председателство искат да кажат нещо. Заповядайте. Да, добър ден. На първо място благодаря на докладчика, на госпожа Ферара, благодаря и на докладчиците в Сянка, а и на колегите от комисията Либе. Както всички подчертаха, наистина това досие изисква сериозно разискване между държавите членки в съвета. Проект като предложението за регламента за убежищата наистина представлява голямо предизвикателство. По време на Малтийското председателство бяха обсъдени проекто предложенията за тези разпоредби а, по един тематичен подход. Най-вече намаляването на насилието, злоупотребите и вторичните движения, специфичните нужди, а, заявителите с специални нужди, а, попечителство, медицински прегледи, непридружени малолетни, заявления, които се внасят от непридружени малолетни лица. Всичко това доказва колко голямо предизвикателство е тази тема по отношение на а, привеждането в съответствие а, на, този, на това досие в цялостния пакет за обежищата. А, в работната група по обежища продължава дискусиите. А, очевидно нашето председателство приключва в края на месец юни, и след това работата ще продължи от колегите от естонското председателство. Благодаря. Благодаря. Сега се връщаме на докладчика Лаура за заключителни бележки. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на всички колеги, които взеха участие в а, дебата днес, но и на всички колеги, които допринесоха в процеса на работа до момента. Както вече казахме, най-голямото предизвикателство, което сме изправени е да се гарантира зачитането на основните права, като едновременно с това се осигури и ефикасността на процедурите. А не е лесно да се намери това равновесие тъй като в някои случаи се стремим към ускоряване на процедурите, което сметка на което обаче е в ущърп на правата на човека и надлежната процедура. Пак повтарям, основната ни цел е да намерим добро равномесие между тези две водещи цели и в този дух бяха и внесените от нас изменения. В отговор на въпроса на представителката на Европейската комисия, първо, относно понятието за сигурна държава и първа държава, в която е подадена молбата за убежище, което се смята за сигурна държава. Според нас това не са понятия, които могат да, да, да се смятат за условия за допустимост. Тези понятия не могат да се сметат за фактори за разглеждане на молбата по същество. Въпросът не е да се разглежда всяка конкретна трета държава. Принципно въпросът е да се разгледа във всеки конкретен случай дали съответната трета държава, дори да се смята за сигурна, може да осигури нужните условия на безопасност за съответното лице. Тоест не може да се избегне разглеждането на всяка молба по-отделно. Може да се предвиди улесня, ускоряване на процедурата, ако съответната трета държава е включена в списъка за сигурни държави. Но а, процедурата за допустимост има задължителен характер и смятам, че в конкретния случай равновесието, към което ние се стремим, не е зачетено към момента виждаме, че се привилегирува разколяване на процедурата в ущърп на защитането на основните човешки права. А сега по въпроса за различните възможности за ускоряване на процедурата. И забавяне на връщането. Смятам, че определението, заложено в настоящото положение на Европейската комисия, дава възможност за различни тълкувания, т.е. смятаме, че дефиницията не е достатъчно ясна. Ето защо смятаме също така, че регламентът трябва да има по-ясни разпоредби, тъй като това представлява нормативен акт и регламентът би трябвало много ясно да разпорежда кои са случаите, в които може да се предвиди такава ускорена процедура и когато се предвижда право на осмотрение на властите и възможност за забавяне на процедурата, това според мен поне не е, изисква не съвпада с изискванията за нормативна яснота на регламента. въпроса на автоматичното суспензивно действие вече споменах. Въпросът е дали в очакване на решение по жалбата е, съответното лице може да остане на територията на държавата членка или трябва да се върне в своята страна по происход, ами е, тази възможност ни се струва доста непоследователно от економическа гледна точка, тъй като е, евентуалното връщане в а, страната по происход ще бъде свързана с графта с държавите членки, а има опасност лицето да трябва отново да бъде върнато в съответната държава членка, ако решението на компетентните органи е, че лицето може да остане на територията на Европейския съюз. Подобна възможност възможност също така предвижда нов, нова процедура, която да тече паралелно с процедурата по обжалване. Така че от гледна точка на здравия разум, на процесуалната логика, от економическа гледна точка и не вече от гледна точка на, защита на правата на човека, според нас тази възможност е неуместна и затова направих това изменение. И накрая възможността да се прилагат процедурите в консулствата на държавите членки. Консулството на държавите членка представлява част от територията на държавите членки, затова не разбирам защо регламентът да не се прилага и в консулствата на държавите членки. Смятам, че регламентът трябва да се прилага на територията на, всички държави членки на Европейския съюз, включително, пак повтарям, и в консулствата, които се смятат за част от територията на държавите членки, съответно част от територията на Европейския съюз, където се прилага европейското законодателство. Благодаря ви. Thank you very much, Много благодаря, Лаура. Досието наистина е изключително сложно. Радвам се, че докладчите в Сенка са много опитни колеги, както каза и господин Ленър, са много добра работа се свър... сте свършили с Европейската комисия подготовката на това досие. Никак няма да е лесно да се хармонизира законодателството тук, но ви благодаря за тази предварителна дискусия. Крайен срок за внасяне на изменения е 30 юни. По тази причина и смятаме е, досието за приоритетно, което всъщност е, е ефемизъм, тъй като това е едно от най по което работим. Крайният срок за изменение, е 13 юни. Чакам с изменението на докладите в сянка, а сега продължаваме с точка 11, досието за презаселването. Ще проведем обмена на мнение по тази тема. Докладчик е госпожа Малин Бьорк. Като въведение бих искала да припомня, че предложението е свързано с нуждата от възможности за безопасно навлизане на Европейския съюз, и обсъжда инициативата за рамка за презаселване на Европейския съюз. Надяваме се да постигнем предложение, което да създаде една истинска рамка на Европейския съюз за презаселване, чиято цел ще бъде да улесни политиката на съюза в тази област. Бяха внесени 431 изменения от членовете на нашата комисия по проекта доклада и с удоволствие давам думата на докладчика госпожа Бьорк, за да ни представи своята гледна точка по правдоизмененията. Малин, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря на докладчиците в сянка госпожа Диездемера, госпожа Корал, госпожа Съргитини, които са тук, но нали, тези, които не присъстват в момента, госпожа Катепига от демократите, госпожа Шайкостин от ЕКР. Е, благодаря на всички им за свършената работа. Преди месец и половина ви, предло... ви представих проекто доклада си тук в нашата комисия и една от основните ми доводи беше, че презаселването трябва да бъде трайно, представлява трайно решение и да предоставя безопасни условия за преместване на бежанците и целта ни е преди всичко да се запази хуманитарният същност на презаселване, също така да се засилят усилията за презаселване в Европейския съюз. Радвам се, че като цяло измененията, които бяха предложени по моя прото доклад, са насочени в същата тази посока, а именно да се създаде една обицязна рамка на съюза, за презаселване, което на практика да увеличава броят на хората, подлежащи на презаселване и да отговаря на цялостната международна рамка за презаселване. Европейски съюз може и трябва да играе по-важна роля в презаселването и гарантиране на безопасни условия за достъп на бежанците. И се надяваме че с измененията да изпратим едно много ясно послание за това какъв континент сме тук в Европа. По въпроса за ам, измененията. Мнозина от колегите припомнят колко важна е ролята на Върховния комисарят на ООН за бешенците. Също така е, се настоява за безопасният достъп на бежанци в рамките на процедурата за презаселване. Има и много амбициозни изменения за увеличаване на броя на лицата, подлежащи на презаселване, за което също ви благодаря. Настояваме Европейския съюз да поеме своята отговорност на международно равнище от процедурна гледна точка. Очевидно, че различните докладчици в Сянка обмислят как може да създаде една рамка, която да функционира на практика, като се предоставя нужната роля на всички заинтересовани, които на практика ще работят за прилагане на процедурата по заселване. Имаме различни виждания относно делегираните актове, актовете изпълнение, които ще трябва да обсъдим по време на изготвянето на компромисните решения, но съм убедена, че ще намерим решение по тях. Подкрепата за националните програми също беше включена в проекто измененията и ми се струва, че може би трябва да обмислим по-сериозно въпроса за вътрешно разселените лица и за това как може да включим и тях, тъй като мнението на, държав... в някакъв е много различно по тази тема. Това беше просто пример за по-голямата беше, извинете, обзор на повечето изменения, които бяха внесени в къща всяка другите колеги. Обеден съм, че може да изготви много добри компромиси. Голяма част от внесените изменения засилват възможностите ние като Европейски парламент да излезем с един новаторски доклад, който гледа на беженците по положителен начин и също така гледа на Европейския съюз по положителен начин и е, да заявим ясно, че ние като Европейски съюз можем да постигнем повече заедно. Очаквам за търпение коментарите на докосите в сянка и на другите колеги от комисията. И също така очаквам с нетърпение съвместната ни работа по изготвяне на компромисните изменения и окончателният вид на проект доклада. Благодаря. Мали, много се надявам резултатът на от цялостната си работа да бъде една надежна рамка за презаселване. Започваме с гостите в сянка, господин Диас от НП. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на Малин Бьорк за свършената от нея работа, за отличните и умения за водене на преговори, за усилията, която полага за постигане на компромисни решения измененията, които аз съм внесъл, се основават на положителният ми опит. Внесъл съм всъщност общо 10 изменения, които са свързани с 5 точки от доклада и които ще спомена. На първо място трябва да се предвиди засилена роля на комитетът на високо равнище за презаселването и на всички останали заинтересовани страни, които са част от цялостния процес. Трябва да се вземе предвид и законодателно предложение, което обсъждаме в момента. Вторият елемент, на който искам да се спра, е условността. Много е ясна позицията ми по този въпрос. Член четвърти определя различните критерии и условия, и определя третите държави, които трябва да бъдат взети предвид. За сметка на това отхвърлям идеята да се взема предвид държавата, от която се презаселват лицата. Защо? Защото цялата цел на презаселването е преди всичко да се гарантира хуманитарен акт, т.е. да се намали страданието на бешанците. а има опасност цялостният хуманитарен подход към бежанците може да бъде поставен под въпрос от геополитическите борби на световната сцена много лесно. Ето защо много ясно отхвърлям идеята за условност, макар да съм съгласен с някои аспекти на това предложение. На трето място вътрешно разселените лица. Съветът би искал тази категория да бъде изключена, както и някои политически групи на Европейския парламент, но аз не съм сред тях. Държа да го подчертая много ясно. Много често вътрешно разселените лица са оставени на милостта на унези, които са първоисточника на тяхното страдание, като в Ирак, Мали, Нигерия или Колумбия. гражданските войни, партизанските войни доведоха до 5 милиона вътрешно разселени само в Колумбия. На четвърто място оперативната съвместимост с системата Евродак. Разбира се, важно е резултатите от а, докладите на Евродак действително да имат конкретни положителни резултати за нас. И на последно място 10 милиона, които предлага Европейската комисия за програмата за презаселване. От друга страна, нашият докладчик предлага за презаселването национално равнище 6 милиона евро. Това беше а, синтез на моите пето изменения, господин председател. Благодаря ви, господин Диестемера. Някой от което в сянка не присъства, така че моля да се видите желанието си да се изкажете. Сега думата има Сесилия Викстром. Благодаря ви отново. Ще повторя това, което казах преди няколко седмици по това досие. Ще се опитам да представя позицията на докладчика в рамка на Аудо, господин Луи Мишел. Той подготвил бележка за мен и аз ще ви я прочита. На първо място той подчертава още веднъж колко важно е това досие и благодаря на Европейската комисия за предложението, в основа на което Европейския парламент може да играе за истинска рамка за лицата, които се нуждаят от международна закрила, е един от основните приоритети на парламента. По въпроса за изменението, което е внесло от името на АОДЕ, държи да кочка в сянка държи да спре на три основни елемента. На първо място, включването на вътрешно населените лица в приложното поле на регламента, тъй като обежището се прилага и за вътрешно населени Извинете, вътрешно населените лица са регистрирани от ВКБЕ на ООН и те предлагат към момента те да се изключат от приложеното поле, защото а, смесването на тези категории на толкова ранен етап при разглеждането на общата система за убежище може да доведе до объркване. На по-късен етап обаче трябва да се обмисли и възможност за приемане на на Европейския съюз на вътрешно разселени лица с процедура различна от традиционната процедура за разселване. На второ място по отношение на Европейската агенция за убежище, Мой Мишел подчертава, че трябва да се възползват от помощта на агенция най-вече държави членки, които нямат много богат опит в областта на презаселването и на трето място по отношение на комитета на високо равнище за презаселване, с който ще, бъдат, който ще обхване експерти от държавите членки, друго заинтересовани страни. Той смята, че е, комитетът трябва да има възможност да дава политическа насоченост на, ден, на рамката за презаселване чрез конкретни препоръки. Той подчертава също така колко важно е да се използва по стратегически начин през заселването, както то е определено от ПКБ на ООН е и да се вземе предвид положението на уязвимите бежанци, Трябва също така да има и надлежно бедна информация за функционирането на процедурата по разселване и възможна интеграция на лицата, които са били презаселени. В заключение Луи Мишел още веднъж благодарим на докладчика Малин за проекто доклада и за много конструктивен подход, по който с който тя работи по това досие. Благодаря, Сесилия. Думата има Джудица Аргентини. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на Малин Бьорк за доклада им. Оценихме начина, по който госпожа Бьорк се опитва да се придържа към водещите принципи на Върховния комисарят за беженците на ООН. Според нас положението на Европейската комисия засяга не толкова презаселването, колкото геополитическата обстановка и възможността хората да бъдат връщани в държавите си по происход. Според нас това дава възможност и на трети страни, с, които са приели голям бой беженци, да сключват сделки с нас, което според нас не е основната цел на презаселването. А по самото предложение на госпожа Бьорк, то е много различно от предложението на Европейската комисия и смятам, че ни чакат, ще ни чакат и много тежки тристранни преговори. Всяко оценим и подкрепяме идеята да се промени подхода от максимален брой на лица, които могат да бъдат преследени към минимален брой и да се придържаме към критериите на ВКБ, на ООН и да не смесваме социално-економическите проблеми с въпроса за уязвимите беженци, които се нуждаят от ново място където да живеят. Трябва да се сложи край и на идеята, че ако имате право на събиране на семейството, това се включва също в квотата за презаселване. Потресена съм от факта, че Европейската комисия дори предвижда европейски гражданин, който се събира с съпруг от трета държава, дава възможност този съпруг да бъде приспаднат от квотата за презаселени лица. Нека да не пробваме по този път. Също така самото определяне на възможност за презаселване на останалите членове на семейството за бежанците не е достатъчно ясно разписана. Ние от групата на зелените възнамеряваме да подкрепим докладчик Кук доколкото е възможно, с цел изготвяне на истинска програма на Европейския съюз за презаселване, като доведе до увеличаване на броя на лицата, които са презаселени презаселени програма, която да няма нищо общо с геополитическите преговори и други преговори, които нямат никакви положителни последици за беженците. Знаем, че ни, че ни чака нелека работа, но ще направим всичко възможно, за да постигнем целите си. Благодаря ви. Благодаря, Чудит. И последно давам думата на господин Корал. Си, грация. <clears throat> Грация, президенте. Благодаря ви, господин председател. Преди всичко държа да благодаря на колегата Бьорк за свършената от нея работа. Струва ми се, че тя е се умяла да изготви отлични компромиси и всички взехме участие в съвместната работа. Всички сме съгласни, че през заселването е преди хуманитарен инструмент, който да гарантира сигурен и безопасен достъп до Европа на хора, които очевидно се нуждаят от международна закрила. Подобно, сега си като други подобни инструменти, смятам, че през заселването разрушава бизнес модела на каналджиите и ще намали броя на хората, които губят живота си в заземно море, бягайки от суша, война и други бедствия. Не бива обаче да смятам, смятаме, че през заселването е инструмент, чрез който може да се управлява миграцията, както се смята в споразумението, с между Европейския съюз и Турция. Подкрепяме позицията на Европейския на докладчика Ничка за селото трябва да бъде преди всичко хуманитарен инструмент и не брива той да се използва в преговорите за управление на миграцията, изключване споразумения с трети държави. Ето защо искаме да се премахне всякакво позоваване на връзката между квотите за презаселване и управлението на миграционните потоци. Ето защо не искаме съвета да разполага с правомощия за изпълнение на програмата за презаселване. Смятам, че би трябвало Европейската комисия да го прави чрез делегирани актове с участието на Европейски парламент, разбира се. Говорим тук за годишните планове и определенето на квотите, които трябва да спазват всички държави членки, участващи в програмата за презаселване. В изменение 483 предлагаме разбивка на квотата предвид БФП на съответната държава членка и броя на бешенците на глава от населението, които вече се намират на територията на съответната държава членка. Не бива обаче да възпрепятстваме държавите членки, които желаят да предвидят повече места за презаселени бешенци, отколкото са задължени да предоставя, без това, разбира се, да поставя под въпрос надежността на цялостната програма. Не бива да се смесва и програмата за презаселване с други съществуващи инструменти, като например събирането на семействата и подкрепяме идеята на докладчика да не се, да не се използва програмата за е, презаселване като форма на събиране на семейство. Благодаря ви. И аз много ви благодаря. Благодаря на, за приноса на всички колеги. Мисля, че всички те целят постигане на една надежна политика за презаселване, която би следвало да напомня на програмата, като видяхме с господин Диастемера в Канада, една надежна система, която да не се влия от политически фактори, която да не е широко мащабна, но да е с истинска хуманитарна насоченост. Такава политика ни липсва в момента Европейския съюз и се нуждаем действително от нея. Струваме се, че голяма част от колегите са внесли изменения именно в тази насока. Сега ще дам думата отново на Малин за евентуално заключение или обобщение на това, което чухме до тук. Благодаря на всички за коментарите им, на докладчите в сянка и на другите изказали се. Мисля, че е ясно от това, което чухме тук, че предложението на комисията доста се отдалечава от е, е, архитектурата за презаселване, както ние я искаме и познаваме. Мисля, че Европейския парламент трябва да се потруди и да върне нещата в е, вярното русло. А именно да засилим ролята на Европейския съюз, но да я свържем с съществуващата структура на презаселване, в това отношение трябва да сме много е, твърди и твърдо да отстояваме е, тези позиции в е, тристранните преговори. Трябва да бъдем по-амбициозни, да не губим от поглед целта. Аз не се притеснявам за тези, този диалог. Ако излезем с добър доклад тук, мисля, че ще имаме твърда позиция. Е, усещам, че има съгласие най-общо по въпроса за е, това условията да не са приемливи по начин, по който ги предлага комисията. Е, ще трябва да преработим тази част от текста, за да сме сигурни, че това е ефективно средство за безопасно преминаване и гарантира съответната закрила е, трябва да е, използваме в случая и езика на е, Върховния комисарят за беженците към ОНЕ. Както споменах и от името на Луи Мишел и други изказали се, надявам се, че ще намерим, а фокус на нашето внимание са хората, така че ще намерим решение, което да отчита техните, да, да отстоява техните интереси. Когато говорим за бройките, всички извинения в това отношение са за по-амбициозен подход, по-пълен цялостен подход от страна на Европейския съюз, за което благодаря. Аз не съм коментирала специално по европейската политика за обежища ще трябва да се опрем на, а, и да разгледаме по-подробно опита на държавите членки, за да не дублираме а, работата и да надслагваме а, излишни слоеве, а, които се припокриват. А, Просто а, ще трябва да се опитаме да упростим нещата. Благодаря. Да, значи, е, благодаря на вас и докладчите в Сянка. Ще гласуваме на 10 или 11 юли, което ще се е, реши в последствие. Сега е, ще направим пауза до 11.30 за гласуването. Е, имаме кратко гласуване, но е, по важни въпроси, така че много ви моля, погрижете се да имате за себе си е, картите си и така до 11.30. Colleagues, begin to take your seats. We're going to vote. Ако обичате, колеги, заемете местата си. Започваме гласуването. Colleagues, if everyone, um, if everyone is ready. И така, колеги, ако е, сте готови, само да обясня, имаме две гласувания. Второто по Евродак. Ако се, всички, които са работили по това досия, знаят колко е сложно, имайте преди това. трябва много точно да работим. При първото, това е една препратка към координаторите. Е, и в е, двете гласувания има малко така, има някои осложнения. Е, сега да ви попитам, имате ли всички картите си? Ако някой е, е, няма със себе си картата, е, честно си признайте, защото са сложни гласуванията и може би резултата ще е доста е, така е, оспорван. Значи някой да обяви, е, е, че няма картата си, ако е така преди гласуването. Значи един колега очаква да му донесат картата. Очакваме някого, който ще донесе нечия карта.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 Sorry for the delay, colleagues. I'm just going to check with... Е, прощавайте за забавенето. Само искам да проверя с координаторите. при координаторите са готови всички. Готови ли са координаторите? Не бих искал да започнем да гласуваме преди всички да са налич... в наличност. И така, това се опитвам да открия. Координаторите, всички членове присъстват ли, да или не? Значи, нека да направим е, една кратка пауза за секунди, е, за да е пълен състава, докато пристигнат е, все още от липсващите членове.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 Процедурен въпрос. Господин председател, кого чакаме всъщност, господин председател? Времето за гласуване настъпи. Това не е наш проблем. Който е тук, тук. Аз не мога да разбера е, кого чакаме още. Е, иначе да отидем и да пием кафе някъде. Е, да, приемаме вашите пожелание да започнем. Да започнем с първото гласуване. По искане на групата на социалистите реших да гласуваме днес по решението на координаторите да не изпратят писмо е, до Комисията за прав... по правни въпроси е, с оглед е, действие при неспазване не, не, не, и невъзможно не, не да се действа пред Европейския съд относно реципрочността е, в отношение на визите, визовите режими. Значи, колеги, е, електронно гласуваме. Ако гласувате за, вие сте, е, означава, че сте за решението на координатор да не изпращаме това писмо. Ако гласувате против, значи желаете такова писмо да бъде изпратено. Повтарям го. Значи, гласувате ли за, значи сте за е, решението на координаторите да не изпращате писмо. Ако гласувате против, това е, е, означава, че желаете такова писмо да бъде изпратено. Ясно ли е това? Да минем към гласуването. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? The EPP have, the EPP have too, too many е, в НП бройката е, излиза в повече. Моля, е, коригирайте край на гласуването. 21 са за, 33 против, е, няма въздържали се. So the letter will now be sent. So colleagues, we'll move straight to the uh, Eurodac vote. И сега да минем към гласуването за Евродак и доклада, докладчик е госпожа Маковей. Съобщение по няколко изменения. Няма да се да е, говоря дълго. Госпожа Интвелт е, представя е, устно изменение по 1.3.5, по 8, параграф 2.8 е, ново и тя иска също изменение по компромис 7. Текста е, ви е раздаден, заедно с списъка за гласуването. Съгласни сте изменение 3, от 235 е, съгласни ли сте? Няма. Възражали се. Второ, е, молба за електронно гласуване. ЕКР поиска гласуване по компромис 2611. и 11. Е, според правилото за гласуване 2.8, освен ако председателя не избере електронно гласуване и прагът е една пета от е, членовете на комисията, т.е. 12 члена. Съгласни ли сте е, гласуването по този компромис 2611 да се проведе е, поименно? Окей. Okay. И сега докладчика. Желая ли да вземе думата при гласуването? Госпожа Маковей. Благодаря. Нека да гласуваме. Само искам да благодаря на докладчиците в сянка и на колегите ми. Благодаря, госпожо Маковей. Да, да гласуваме сега. Изменение едно. Гласувайте. Край на гласуването. change places and I'll wait till... Okay, colleagues, uh, we proceed with the vote. Uh... И така да гласуваме. Компромис 18. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Compromise 1 on page 5. The vote is open. Compromise 1 on page 5. The vote is open. Компромис 1 на пета страница. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега компромис 7 на 7 страница. Гласувайте. Компромис 7. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на изменение 235. Това е устното изменение, което поиска госпожа Интвелт. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2 на страница 12. Гласувайте. Гласувайте. Компромис 2 на страница 12. По именото гласуване, което ЕКР поиска. от ЕКР е, е, един е в повече, моля, актуализирайте бройката. Сега всичко е наред. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се компромис 4. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 5. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 200. Е, съвместимо с компромис 1. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Изменение 201. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 202. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отпада. Изменение 205. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 206. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 207. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 208. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 209 за. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 210. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 211. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 212 и 212 и 22 са е, идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 25 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 206. 216. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 217. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 222. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 223. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 224. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 225. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърли се. Изменение 28. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 29. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 236. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 252. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 262. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинение 90. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 91. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Гласувайте. Това беше поименно гласуване. Може би, колеги, понеже е, пропуснах да кажа в началото, че става дума за поименно гласуване, това е поименно гласуване, което ЕКРЕ поиска. Именно по компромис 11, ако обичате да гласуваме отново, за да се придържаме към правилата. Край на гласуването. Приема се. Извинете, 239. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 241 и 2 идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърлят се. 243 гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 245. Извинявам. 244 гласувайте по него. Край на гласуването. Отхвърля се. 245 гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 246 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 248. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинение 33. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 263. Гласувайте. По 263. Край на гласуването. Отхвърля се. 265 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 266 гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 267. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинение 268. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 270. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 14. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 279. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 279. 280. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 281. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 282. Гласувайте. 282 Край на гласуването. Отхвърля се. 283 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 284 гласувайте. Прекратете. Отпада. 285 гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 286. 286 пада. Отиваме на 292. Гласувайте. 292. Гласувайте. Намерете го, имате време, 290, на 26 страница, 292. И така, извинявайте за прекъсването. Бяхме на 272. Гласувайте всички гласуваха ли? Аз не съм все още. Край на гласуването. Отхвърля се. 296. Гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 277. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 278, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 279 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 300. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Извинение 37. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Извинение 315. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 319 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40, изменение 40, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 319. 324. 324. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 326. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 327. 330. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 336 и 338 заедно. Идентични са. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърли се. 342. Гласувайте. Три, по 342. Гласувахте ли Изменение 342. Гласуваме за 342. Да повторим. Значи отново гласуваме за 342. Моля, гласувайте. Извинението на Ярон Ленарс. Ленарс. Край на гласуването отхвърля се. 300 Сега са 344. По изменение 344. Да, 344 тук става интересно. За 344. Не обичам да се... да проявявам несъгласие с Жера. Обикновено това е доста мъчително. 344. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 343. 343 гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 341. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 346. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 354. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 355. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 356. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 362. Гласувайте. Гласуваме 362. Край на гласуването. Отхвърля се. 363. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 15. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Извинение 364. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 42. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 372. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 373 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 375 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 378. Триста седемдесет Гласувайте. 378. Край на гласуването. Отхвърля се. Четиридесет и осем. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 380. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 50. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 51. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 305. Гласувайте. 395, извинете, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 55. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Из... 407, 408 идентични. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 412. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 413. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 419 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 422 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 624 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 425 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 626 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 429. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 435 и 6. Гласувайте тях. Край на гласуването. Отхвърля се. 57. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 437. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 438. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 440. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 441. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 442. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 445. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 446. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 58 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 447. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 448. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 449. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 450 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 451. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега съображението от преамбюла 62 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 69-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 79, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 84-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 16. Тук имаме по молба на ЕКАРЕ по именно гласуване. Моля гласувайте компромисно изменение 16. Край на гласуването. Приема се. Изменение 95. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 96-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Не, нямаме трима колеги Луи Мишел в комисията. изменение 98. Няма място за шеги сега. 98 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 99-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 101-во изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 108 изменение. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. Компромис 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 123. Моля, гласувайте. Изменение 123. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 124. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 128. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 129-то изменение. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 17. Моля, гласувайте. Не, колеги, поправя се председателя. Изменение 130. Изменение 130. Моля, гласувайте по него. Изменение 130. Всички ли гласуваха? Преустановете гласуването. Приема се. Компромисно изменение 17. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 135. Моля, гласувайте. Преустановете гласуването. Приема се. 136-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 138. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 15. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. На комисията по бюджет изменение 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега стигаме пак на основните разпоредби. Ah, okay. Oh, uh, colleague, sorry. Уважаеми колеги, мисля, че тук настана объркване. Смятахте, че изменение 16 е същото като изменение 16 на комисията по бюджет. Нека да изчистим недоразумението. Първо ще гласуваме по изменение 16 и след това по изменение 16 на комисията по бюджет. Започваме с 16-то изменение – Нека гласуваме сега по 16-то изменение. Моля, гласувайте. Мисля, че ясно казах, но няма значение. Край на гласуването. Приема се. А сега преминаваме към изменение 16 на Комисията по бюджет на 41 страница. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6 на Комисията по бюджет на 42 страница. Моля, гласувайте. Вече можем да въздъхнем с облегчение. И така, край на гласуването. Отхвърля се. А сега, колеги, окончателно поименно гласуване. Две гласувания по имени. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 35 за, 10 против, 8 въздържали се. А сега а, гласуваме по решението за преговори, за мандат и състав на екипа за преговори. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не. Моля, все още сме в режим на гласуване. Край на гласуването. Не, още не. Моля, изчакайте още една секунда. Сега преустановяваме гласуването. 36 за, 8 против, 7 въздържали се. Поздравления за госпожа Макове и докладчик по това досие. Благодаря ви, колегите, за търпението за това е изключително дълго гласуване. Това е края на гласуването.